Right, good afternoon, everybody. I'm very pleased to uh, welcome you. Добър ден на всички. За мен е удоволствие да ви приветствам тук на това заседание на комисията и също така комисаря Алмуния за този обмен на мнения. Имам е, списък тук на 29 септември последния път с Нели Крус сме имали среща. Комисаря Алмуния и координатори на заседание на координатори на 4 март. И следващото ни заседание с вас, господин комисар, ще бъде е, през октомври, така че честичко ще се срещаме и сме се срещали, което е хубаво. Ще ви дам думата за около 15 минути, след което ще, е, ще имаме съответно въпроси и отговори, господин комисар. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам за 15 минути да ви запозная с някои моменти от е, доклада за е, по конкуренцията, конкретно за 2009 година и някои коментари относно основните цели и е, действия в тези месеци. Тъй като е, бях е, тук всъщност последния път за изслушване преди началото на работата на новата комисия. Значи това ми е първото първото заседание пленарно на ЕКОН, комисията ЕКОН, от изслушването ми насам, но имахме срещи на ниво координатори, с някои от вас също съм се срещал и мисля, че това, което ви казах по време на изслушването, че ще съм готов винаги е, на, да поддържам един задълбочен и е, така силен диалог с вас не е било просто празни думи или добри пожелания. Наистина съм на разположение за всякакъв е, диалог, обмяна на мнение или изслушване, ако сметнете, че е необходимо. Първо да е, се спра на доклада за 2009, годишния доклад е, за конкуренцията. Предполагам, че ще се съгласите, че е разумно основното ударение в този доклад да бъде е, финансовата и економическа криза. Доклада описва експедитивните действия, които бяха предприяти от комисията и правилата за държавна помощ, и за координиране на отговорите на държавите членки е, към кризата и да се улеснят е, национални действия на национален план за е, преструктуриране на финансови институции, които са се нуждаели от това. Този подход, според мен, функционира добре. Той помогна да предотвратим разтопяването, подкопаването на нашата финансова система и да се коригират изкривяванията в, е, в, е, на конкуренцията, както и да се намали е, опасността от прекомерен, поемане прекомерен риск. Освен това да се поставят банките на по-здрава основа с, с субсидии, чрез субсидии, които не трябва да бъдат реинтегрирани чрез план за преструктуриране и като се е, гарантира също, че е, банките плащат за предишни, за предишни допуснати грешки. Комисията всъщност постави въпроса за моралната е, е, е, риск. Всъщност ние сме единствената юрисдикция, която така експлицитно се занимава с въпроси на морални, на етиката, е, свързани с финансовите аспекти на кризата. По отношение на одобряване на мрежите, мерките за спасяване, е, имаме е, средносроч. ние гледаме така в средносрочен план напред, е, ще продължим. Ето защо трябва да внимаваме много за, на момента излизане от кризата ето защо, които са били на изслушването при няколко месеца, са чули, че моят приоритет номер едно е, е две неща при излизане от кризата. Първо, да се използват инструментите на конкуренцията, да се възстанови динами, динамиката на нашите економики, да им се помогне да излезат от кризата укрепнали и по-добре е, екипирани, по-добре подготвени за устойчив и е, интегриращ растеж. И да сме сигурни, че банките разчистват своите баланси и преструктурират където е необходимо. И мисля, че е, чрез по този начин ще постигне много от е, до голяма степен поставената цел. Важно е банките да останат независими от държавната помощ е, за по-дълго, отколкото е необходимо. Колкото до финансовия сектор, отрешаващо значение е финансовите институции, по-конкретно банките, да не е, зависят твърде дълго е, и по-дълго, отколкото е необходимо от държавни помощи, а да се самофинансират на пазара. На е, последната таблица за, и данните за държавна помощ от тази проект показа, че в края на миналата година значително е паднало е, използването на държавни гаранции в финансовия сектор. Докато в първата е, е, е квартал на 2009 са били 30% държавните помощи от цялостното финансиране на банките, до края на миналата година цифрата се е свила до едва 4%. За да се насърчи е, това, ние е, актуализирахме, адаптирахме е, правилата за държавните гаранции за банковия сектор, като започваме от следващия е, юли. Тези банки, които имат гарантирано финансиране, ще трябва да плащат допълнителни такси възоснова на рейтингите. Банки, които зависят значително от банкови гаранции, държавни гаранции, ще трябва да е, дават доклади и ще, бъдат, ще подлежат на преглед от страна на комисията. Разбира се, трябва да се вземат а, е, и мерки срещу това е, разпростиране на този национален дълг и в други сектори на пазара. В това отношение работя с колегите Оли Рен и Мишел Бърние, като се опитваме да управляваме излизането и а, срока, времето за излизане. Същевременно повече от действията на комисията, ние трябва да имаме по-координирани действия на европейско равнище и регулаторни форми, за да постигнем това конкурентната, политиката за, по конкуренция изиграва ключова роля в е, справяне с кризата, но тя не може да свърши цялата работа. Трябва да внимаваме, да имаме съответните е, разпоредби и политиката на конкуренция да не се манипулира така, че да е, компенсира недостига на ефективно регламентиране когато става дума за подкрепата, която оказваме на реалната економика, време, временната рамка, която дава възможност на държавите членки да улеснят достъпа до кредити, е, ще изтече е, в началото, в края на 2010. -та. Днес е твърде рано да решим дали е, ще се наложи да запазим, задържим тази рамка след края на текущата година. Мисля, че такава оценка трябва да се направи и възнамеряваме да го направим през есента. Това, което правим в момента е да е, се допитваме държавите членки и заинтересованите е, страни до ефекти... за ефективността на тази мярка. В момента оценяваме отговорите, които са получени от държавите членки и за отве... заинтересованите страни и няма да е тайна да ви кажа, че отговорите са най-разнообразни. За мен обаче две неща са ясни. Първо, че с оглед настоящите обстоятелства трябва много внимателно да действаме, когато е, излизаме и извеждаме от действие извънредния е, кризисен режим, както в реалния сектор, така и финансовия. И второ, за мен е ясно, че економиките в Европа няма да възстановят е, конкурен... да, да, да възвърнат конкурентното си, е, е, конкурентното си е, предимство, динамизма, твърде дълго от тук напред. Затова ние трябва наистина да решим каква ще е скоростта на това извеждане, излизане от кризата, е, как да ускорим е, това излизане, но едно трябва да е ясно, че трябва да се излезе от кризата. Е, знаем, има гласове, които твърдят, че дисциплината, държавата дисциплина, която си налагаме в Европа, е, всъщност е неизгодна, е, поставя в неизгодна позиция нашите компании на световната сцена. Има логика в това, но нашите правила всъщност поддържат е, равноправни условия за компаниите в Европа, същевременно насърчават дружествата да новаторствуват, да създават работни места. Нашите правила за държавна помощ е, насърчават е, държавите членки да оказват е, положително добра подкрепа на економическия си отрасли. А добрата помощ за мен е тази, която води до създаване на работни места неща до е, кохезия, е, сближаване, е, която е в полза на малките и средни предприятия. Това е помощта, която подпомага целите на обществената политика, научислятелска работа, новаторство и която се използва да коригира недостатъци на пазара, т.е. да стимулира, финансира проекти, които са новаторски и е, обезкуражава такива, които пряко финансират пазара. Всъщност тези, които са по-конкурентни и насърчават възстановяването, те ще получат повече помощ. Е, Също времено нашите, е, наши регламенти, правила на, на, обезкуражават и карат държавите членки да отхвърлят проекти и политики, които не са добри за економиката. Разбира се, е, трябва да внимаваме да не използваме обществените спестявания за съкрещаване на е, е, обществения дефицит. Миналата година се чуха гласове, че в в е, времена на криза не трябва да се придържаме към правилата. Аз съм абсолютно е, на предположно мнение. Би било е, вредно и погрешно да, да отслабим бдителността си. Не е в интерес на бизнеса, на економиките ни с изключение, разбира се, на тези компании, които така или иначе нарушават закона. Не би било в интереси на гражданите на Европа, а ние тук сме да служим на интереса на гражданите на Европа, не на личните частни интереси. Конкурентното, а, антиконкурентното поведение като картели и злоупотреба с доминираща позиция наистина намаляват стимула да се новаторствува изключват нови фирми от пазара. Ние трябва да използваме средствата да предотвратим това, но факта е, че такъв вид поведение наистина забавя необходимото преструктуриране и поддържане ефективността. Ние се придържаме към правилата за контрол върху сливанията с целта да поддържаме конкурентни пазарни структури, кризата не може да е оправдание да се да е, отделни компании да е, използват доминиращата си позиция, да изключват е, е, други. Това ще втвърди иноваторството и ще направи Европа по-малко конкурентна, вместо обратното. Но при сливанията трябва да търсим е, жизнени структурни решения, за да предпазим потребителите в Европа, които са не само индивидуални граждани, но и много компании, предимно малки и средни предприятия. Миналата година, 2009, ние е, работихме така, че да не трябва потребителите да поемат бремето на, на кризата. С тази цел продължаваме да водим борба с картелите и срещу е, злоупотреба с е, доминиращи позиции. Ние приехме решение за забрана е, и мерки срещу няколко случаи на злоупотреба, срещу Intel, Microsoft, Rambus и в енергийния сектор срещу RWE и е, други. Няколко разследвания в електронните комуникации е, задействахме, както и в финансовите услуги. Колкото до картелите, миналата година приехме 6 решения и наложихме и наложихме глоби на стойност милиард и 62 милиона върху, е, за 43 компании. Много от тези картели е, са международни по характер. Ние много успешно си сътрудничихме с конкурентните органи в е, много държави. САЩ, Япония и Швейцария, например. Тази година в този месец от 10 февруари, откакто поехме, Комисията е, всъщност е, хвана един голям картел за е, чипове Дирамж случая, както го знаем. Бяха глобени с глоба на стойност 331 милиона. Друг, други случаи също чакат реда си. В резултата от кризата видяхме, бяхме свидетели на значително нарастване на претенции и искове от компании, които твърдят, че не могат да платят е, глобите. Това е наистина отрешаващо значение за малки предприятия, които имат само една производствена линия. Ние е, обикновено отвръщаме на това предизвикателство възоснова на два принципа. Първо, че трябва да с глобите да имат задържащ ефект, възпиращ ефект – като същевременно знаем, че ние не сме, работата ни не е да, да налагаме конкурентни е, правила и по този начин да е, унищожаваме, обезглавяваме компании. Е, ние наистина много сериозно гледаме на този въпрос. Миналата седмица в е, колегиума обсъдихме именно е, как да решаваме въпросите с неплащане, невъзможност да се плащат глоби и е, как да разграничаваме по какви критерии добре основателните искове за това. В случай, когато компании не могат да платят, е, трябва да подкрепят това с факти и да имаме съответната методология, върху която работихме през последните месеци. Ние оглеждаме ликвидността, имуществото на компаниите и е, позицията на компанията на пазара, така че да оценим какъв ще е ефекта от една глоба. Компании, при които се преценява, че няма да могат да платят, ще бъде редуцирана е, е, глобата, за да се намали риска от е, банкрут, но във всички случаи тези положителни отговори на молби за неспособност, невъзможност за плата, че си останат доста ограничени по брой, ще са изключенията. Ако погледнем отвъд кризата, ключа за поддържане на добра политика е да поддържаме добро и качество на нашите процедури и ефективност – Знаете, че много се е, дискутира този въпрос е, напоследък. На, е, много съм мислял по този, по този дебат за, за процедурата. Смятам, че е, комисията има отговорност да действа като независим обективен орган, и тази, това, в това отношение имаме много преимущества. Ние, разбира се, има, има място за подобряване на, на процедурата, но фундаменталните принципи, на които е залегнала, на които почива, не трябва да бъдат поставени под въпрос. На политическия фронт два, две основни инициативи сме предложили за тази година и до година а именно преглед е, на е, оценката на хоризонталните спогодби. Е, в това отношение ще проведа среща с вашите координатори в следващите седмици. Втория въпрос е инициатива за увреждащи действия. По хоризонталните спогодби започнахме обществени консултации ще обърнем сериозно внимание, особено на споразуменията, насочени към подобряване на е, новаторството и конкурентоспособността на нашите компании в Европа е, и стандартите споразумения по е, увреждащите мерки, преди да въведем системата на колективно търсене на правата, компенсации в Европа, е, наистина ще е, видим е, заедно с моята колега Вивиан Рединг търсим съответните начини. Знаете, че колективната компенсации могат да вода до злоупотреба с, с, спорни, с правни спорове и компенсацията в този случай е свързана не само с случаи на конкуренция, но може да се появи и другаде, например в сферата на защита на потребителето. Защо комисията трябва да види как да въведе съответната рамка за колективни е, компенсации. Е, преди това трябва да се споразумеем за общите принципи, които ще се прилагат в различни области. За целта, заедно с комисията, планираме, по-конкретно с двамата колеги и аз, да проведем допитване до обществеността през есента и според резултата от това ще определим позицията си. Това ще бъде основа на отделни законодателни предложения, като е, това, което аз възнамерявам да предложа в е, съвета по антитръстови е, действия, увреждащи е, е, конкуренцията. Значи в този доклад за 2009 под е, е важно да се каже, че той отговаря на, на е, отговорили сме на съответните предизвикателства, като прилагаме е, изключителна е, е, извънредната рамка за държавни помощи и второ, е, като помагаме на правителствата да формулират своят, е, изработят отговори си към кризата. Комисията продължава да работи е, като с, с, с е, ухо към проблемите за бизнесите в този труден економически период, но и към правата на економическите граждани, на европейските граждани да е, се ползват от един конкурентен пазар и предимствата му. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Знам, че искахте кафе, но това вече сигурно е истина. Дълго ли говорих? Не. Но това е а, списък. А, всички, освен двама-трима, иска да взема думата и предлагам сега една минута за въпрос и максимум три минути за отговор. Ако обаче не се а, справяте, ще ви обединя в групи. Чувате списъка. Ани Подимата, Вики Форд, Томас Ман, Йорген Клут, Рамон Трамоза, Удо, wanted to come in there, possibly, or oh, I'm not sure, you said... Не съм сигурна, и Одо, искаш ли? Да, аз си имам някъде около 120 въпроса, но тъй като моята група е представена добре, а, е, а, е, Петър Симен а, е, може би ще вземе отношение. След Удо имаме следните колеги. Right. Okay. Right. So, so... Добре. Одо си отстъпа мястото. Пал, ти имаш думата първи. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, благодаря ви за това изчерпателно изказване, в което изложихте основните въпроси, с които се занимавате тази година и за това, че отчитате трудностите, с които се сблъскват предприятията. Имам два въпроса. Първият, вие казахте, че смятате да избегнете санкциите. Виждам, че позицията ви еволюира. Смятате ли, че санкции обект на санкциите трябва да бъде само дружеството майка, т.е. да бъдат освободени филиалите. И второ тема, която не засегнахте, но е нова. Какво мислите в, за селското стопанство по отношение на политиката на конкуренцията. Тук говорим за реформата на общата селскостопанска политика и в момента възникват някои специфични конкретни проблеми, свързани с конкуренцията в селското стопанство. Т.е. прехвърлянето на класическите правила на конкуренцията в този сектор е малко трудно и за това искам да попитам, има ли, започнал ли е размисъл по тези въпроси? Не очаквам да развиете в подробности, знам, че всичкото е още в зародиш. Благодаря. Предпочитам да отговарям веднага. При определянето на санкциите спазваме същите критерии, които са изложени в основните насоки от 2006 година – Единственото, което се променя е, че с кризата получаваме много повече заявки при неплатежоспособност и сме принудени да анализираме методологията, която изложих вече. На втория въпрос, да, вече обсъждаме политиката на в областта на конкуренцията и селско-стопанската политика – когато а, се събере групата на а, високо равнище, която вече представи своите заключения, аз а, вече уточних позицията си с комисара Чолус. Общата селскостопанска политика се развива в посока за, към приближаване на селско-стопанския пазар към другите, към нормалните пазари и затова би трябвало нормите на конкуренцията да се прилагат в същата степен, като бъдат адаптирани към спецификата на селско-стопанския пазар и особено пазара на млечни продукти аз се срещнах с някои отговорни лица, френски министър на селското стопанство и решихме да продължаваме да прилагаме правилата за конкуренция има някои специфични примери. Нашата генерална дирекция трябва да продължим да популяризираме съществуващите добри примери в страните, където вече се организира дискусия по цените на млечните продукти и която протича, да, така че да бъдат много по-разумни за производителите. И точно там трябва да има конкуренция. Тоест, не от прилагането на правилата на конкуренцията възникват проблеми в съответни отрасли. Просто в дадени сектори си има специфични проблеми, но това не се дължи на политиката в областта на конкуренцията. В селското стопанство става въпрос за да се гарантира една по-добра организация на различните производствени етапи и преговорите между производители, дистрибутори и е, потребители. Благодаря. Благодаря, господин председател. Приветствам вашата инициатива да реструктурирате банкове, банките, но също така трябва да се ограничат преструктурирането на банките. А защо не е преструктурирането на персонала? Това не е ли конкурентоспособно? защо трябва тези банки, които са на изкуствено дишане, да плащат а, а, тези бонуси. А също така а, едно а, а, изследване на комисията на основните инвестиционни банки. Вие знаете, че Ирландия поиска едно удължаване на банковите гаранции, може би до септември тази година, може би до декември. Смятате ли, че може да се увеличава а, продължаването на банковите гаранции? Въпросът за моделирането не е пряко е, е, въпрос, който пряко може да бъде решен с правилата, които използваме. Ние обаче обръщаме внимание на тези неща във връзка с, стрикните стриктните ни правомощи, не само във връзка с портфейла, свързан с конкуренцията, говори се също така за заплащането в банковата система, като се отчита не само тежките економически последици за системата, които станаха известни в последно време, но също така, отчитайки етическите проблеми, политическите проблеми, свързани с тези свръхзаплащания, които нямат нищо общо с резултатите, постигнати от съответния стопански субект. И ние продължаваме да разглеждаме тези въпроси във връзка с поетите ангажименти на финансовите институции за преструктуриране и ще решим дали тяхната система за трудови, трудоправни а, възнаграждения, дали е свързан с реструктурирането и с жизнеспособността на финансовите институции. Повтори ви въпрос, мисля, че отговорих на този въпрос по време на изслушването. Ние обръщаме внимание на тези дейности ние наблюдаваме и следим отблизо и обсъждаме до този момент обаче не сме започнали разследване, но следи много внимателно какво се случва в този сектор. Не само ние, които имаме в портфейла си конкурентоспособността, но ние продължаваме също така да обръщаме много силно внимание на случващото се в сектора. По въпроса за Ирландия, както много други държави членки, Получаваме искания за продължаването на схемите за гаранции, които бяха прияти по време на кризата. Както казах в изложението си, имаме различни условия, свързани с унеси минимални гаранции, ако а, видим, че а, по нискобюджетните институции имат по-добри условия. Така че не е логично а, благодарение на държавните гаранции банките на, с проблеми да получават по-добри условия, отколкото банките без проблеми. Това беше адаптирано. времено се направи анализ на обстоятелствата, които могат да обяснят схемите за гаранциите, които се прилагат в началото. В общи линии, ако държавите членки поискат удължение на държавните схеми за гаранции в продължение на 6 месеца, това е общото правило, можем да разрешим. По въпроса за Ирландия, в края на тази година има една бланкетна гаранция, която беше приета в началото на кризата, а именно, че ако има много дълбока криза в Ирландия, в банковата криза, тази безсрочна гаранция всъщност ще свърши. Благодаря, Антали. Благодаря. Господин комисар, вие споменахте постепенно оттегляне на времените помощи економически помощи. Смятате ли, че е, обаче се гарантира достатъчно прозрачност на този етап? И второ, економическото възстановяване. Смятате ли, че политиката в е, областта на конкуренцията е така замислена, че да гарантира економическото възстановяване извън стратегията до 2020 година, която беше прилета. Дали ще допринесе за економически растеж и накрая споменахте възможността за едно хоризонтално, един хоризонтален анализ. Предвиждате консултации в края на есента. Имате ли някакъв по-точен график за евентуална законодателна инициатива? Благодаря казва комисарят, по отношение на помощите и прозрачността. По принцип помощите са прозрачни. Всеки път, когато се занимаваме с даден конкретен случай, е, преговаряме по плана за преструктуриране, изискваме всякакви данни, всякаква информация и по принцип банките които участват, изпращат тази искана от нас информация. Някои понякога а, се бавят, а, но ние настояваме и в крайна сметка успяваме да получим всички необходими данни. Смятам, че при индивидуализираното третиране се гарантира достатъчно прозрачност в, при индивидуални кризи ние се занимаваме с всяка банка по-отделно, но а, извън това трябва да се гарантира на обща прозрачност на финансовия пазар. И с, а, смятам, че с подкрепата на държавните и правителствените ръководители ще наложим най-добрите практики. По отношение на економическото възстановяване, аз говорих за излизането от кризата, което може да бъде добро или лошо. Когато това го казах някакси в кавички, добро или лошо излизане от кризата. Как да го определим? Бюджетите ще бъдат съкратени, няма да има много възможност за разходи, поне в повечето държави членки и изборът на приоритетите и на инструментите за използване на обществените средства за стимулиране на е, иновациите, за подкрепа на изоставащите региони, на малките и средни предприятия, на рисковия капитал – ще имат много по-голямо значение, отколкото преди и ние трябва да поемем нашата отговорност за контрол на публичните помощи. Трябва да бъдем стриктни, особено при отрицателните решения, когато е, смятаме, че помощите не са съвместими с договора и не отговарят на целите, залегнали в стратегията до 20 та година трябва да информираме всички заинтересовани страни от обществения и частния сектор за рамките, в които взимаме всяко едно конкретно решение и а, да го обосноваваме, доколкото е възможно. На третия въпрос, да, споменах хоризонтални обществени консултации с всички заинтересовани страни през втората половина на годината, без да се ангажирам с конкретни дати. Смятам, че в началото на 2011 година, възоснова на тези консултации, комисията ще може да извлече заключения и възоснова на тези хоризонтално извлечени заключения възнамерявам да представя в комисията и после и в съвета със съответната законодателна инициатива за обещетението. София Ентвелт. Благодаря, госпожо председател и добре дошли, господин комисар на първата ви среща с нашата комисия. Като докладчик за доклада миналата година имам редица въпроси. Първия ми е по-скоро свързан с методиката. Вие споменахте по време на изслушването и казахте и сега през изказването си, че се интересувате от сътрудничество с Европейския парламент. През март се прие резолюция за предишния доклад за конкуренцията с голямо мнозинство, с серия конкретни въпроси. Ние ще бъдем благодарни, ако ни отговорите за предпочитане в писмена форма, за да можем да отчетем и какво мисли комисията за нашите молби, за нашите изисквания. А, второ, ако гледаме доклада за тази година, там има едно обобщаване на действията, предприяти от Европейската комисия, но не се оценява резултата и тяхната ефективност. Това беше въпрос, който зададохме и в доклада от миналата година. Ние бихме желали да знаем какви са резултатите от мерките. Ние искаме да знаем дали политиките ни са ефективни и дали е, е... Да, съжалявам, но имаме много малко време и като докладчик просто искам да задам въпрос, иначе няма никакъв смисъл този дебат. Е, е, и след като ме прекъснахте, госпожо председател, искам да запитам каква, е, какъв е възможният изкривяващ ефект на държавната помощ за финансовия сектор. Вие казахте, че малко по малко получавате числата от държавите членки, но тъй като ние трябва да изготвим резолюция, наистина ли ще вземете числата, които се трябва да имаме интерес да се разширят нещата, дали не може да има някакъв независим анализ. И по окончат... последния ми въпрос имаше множество заявки и питаме дали Европейската комисия ще се занимае с тях и ако не, защо не? Благодаря. По първия ви въпрос ще изпратя пис, писмен отговор на всичко, което е повдигнато в доклада в писмена форма. Има много добър доклад и много лесно ще мога да го трансформирам като писмо до комисията. Сега по въпроса за доклада за 2009 година, вие казвате защо в него не се съдържа оценка. Ами вероятно, защото още не сме излезли от а, гората. А, ние сме в средата на използването на тези инструменти. Може би е твърде рано. За съжаление е твърде рано, за да се направи оценка за това как се използват тези изключителни инструменти. По въпроса за изкривяващия ефект на държавната помощ, аз няма да предложа колегията а, ни в комисията да основава решението си за излизането от кризата само на базата на отговорите, които получаваме. Е, сред различните причини, сигурен съм, че ще ме разберете, ако питаме държавите членки, смятате ли, че изключителните мерки трябва да продължат. Половината казват да, половината не. И както се срещнах, както тази сутрин, например, с една организация на работодателите е, е, и то на държава, която каза, моля, запазете временната марка, мярка. Представителите на работодателската организация казват, а не, аман за ман не дейте. Аз много обичам а, стерео музика, но а, моя отговор не се харесва на всичките държави членки. Сега, по последния ви въпрос, един много полезен инструмент, който понякога не може да бъде оповестен екс-анте, както се случи с фармацевтичния сектор, а, където бяха необходими проучвания на място. Ние трябва да бъдем много внимателни за това дали имаме е, капацитета да извършим 2, 3, 4 проучвания и да видим дали това нещо ще ни донесе повече в края на това усилие. Това е, е, е, отнема много време и много човешки ресурси. Но моля, обърнете внимание на бележката ми. Ако започнем с подхода ex-ante, вероятно няма да получим много данни за нашите проучвания. Herr Kommissar, ähm, vielen Dank. Благодаря, господин комисар. Първо, като наистина много малко са в състояние да обяснят мерките си, е, да обяснят какви са точно. И точно в е, времена на економически е, кризи и трудности, трябва да има много ясно формулирани конкурентни правила. Но това може да е, е ясно само ако самата политика е, се разясни на засегнатите е, ясно. Миналата седмица е, е, бе казано, че е, ще е, се въздържите от изисквания на банкови гаранции от банки, които са в тежка економическа ситуация. Но някои колеги казаха в доклада от 2008 година, че за монопродуктни бизнеси, които имат по една линия, това правило няма да се прилага. Въпросът ми е за такива малки и средни предприятия е, с по едно производство. Ще прилагате ли този разпоредба? И второ, като докладчик е, за, по бюджета, аз е, аз исках да подкрепя вашето отношение е, по, е, към е, персонала във вашата генерална дирекция и съвсем кратка бележка, е, както преди от доклада от 2008 е останал, дали 2000, от 2003 е, година ще трябва да, да нагодим към новите условия след договор от Лисабон, например, собственото на, на правото на собственост. Тези няколко неща не са регламентирани от 2003 и сега в светлината на Лисабон какво ще стане с тях? Съжалявам, че пришпарвам колегите, но и онези, които са по-накрая на списъка, също така искат да задават въпроси, както... Добре, ще отговоря на испански. Преди всичко искам да кажа, че а, съм съгласен в че в този труден период от економическа и социално-политическа гледна точка е много важно да обясняваме за всяко наше действие, защо го правим и какви са ползите от него. Ако може да ви разкажа за всички конференции, семинари, на които съм участвал от февруари, откакто взех поста, това те са над, повече от една седмично. И го правя именно с тази цел. По отношение на предприятия, които имат само един вид производство, обикновено това са малките предприятия, ще кажа, че им отделям специално внимание, за да разбера как се прилагат сегашните насоки и как да се, какви ще бъдат глобите, санкциите в този случай. Имам опит с Ирамс, където беше постигнато споразумение. И следващите седмици ни предстоят нови подобни решения. И мисля, че трупайки опит ще стигнем до един етап, когато ще можем да се заемем с предприятията, които нямат възможност да плащат и да видим как ще се е, начисляват е, санкциите, глобите. Мисля, че все още не сме стигнали до окончателно решение, но главна дирекция конкуренция и моите служби, господин Сеткович, с удоволствие ще изслушат вашите коментари, вашите бележки. Не може да всеки път да искаме допълнителни средства, ако всички комисари права така, ще тегли, всеки ще тегли чергата на своя страна. По отношение на последния ви въпрос, ако добре съм го разбрал, попитахте как се прилагат как, как се съвместява политиката за конкуренция с политиката за защита на човешките права и хартата с основните човешки права? Аз не съм юрист. Не смятам, че ще има някакви непреодолими препятствия, но ви обещавам да наблюдавам тази тема. Силви, благодаря, господин комисар. Много се радваме да ви видим отново. Мисля, че диалогът е много полезен. Първо един коментар по отговора ви на Жан-Пол Гозес. Когато казвате, че е, в селското панство не конкуренцията е причина за проблемите, съм съгласна, но конкуренцията трябва да помогне да увеличим броя на купувачите. И затова искам да ви кажа, че когато има такава концентрация на купувачи, не съм сигурна, че съществуват условия за свободна конкуренция. Второ, вие обичате писмени отговори. Ние ще ви зададем писмен въпрос. Казахте, че сте обезпокоен от а, слуховете. Вие не трябва да коментирате слухове, но а, знам, че ще почнете проучване. Има някои финансисти, които се събраха в Нью Йорк, за да спекулират срещу общата ни, едината ни валута. Не смятате ли, че това са незаконни споразумения, съглашения, срещу които комисията трябва да предприеме разследване, за да може да се защитим на време. Благодаря. Благодаря, госпожа Голар. Когато отговорих на господин Гозес, се позовавах на заявките, които са, или молбите, които съм получавал от сектора на селското стопанство. Разбира се, ще можем и трябва да следим отблизо а, дали има проблеми от другата страна, от страна на купувачите. Но аз в отговора си говорих за молбите, получени от страна на производителите. Имаше неофициални публикации на Главна дирекция конкуренция, които които целяха да покажат какви са възможностите за маневриране в рамките на преговорите с производителите. Дори имаше един информативен текст, по-скоро като предписание, не с правен характер по отношение на отклоненията от нормите на конкуренция, стандартите за конкуренция. Разбира се, трябва да наблюдаваме какво става и от другата страна. Аз, а, а, се обсъждах с някои е, национални органи за защита на конкуренцията, някои случаи, които трябва да се наблюдават, но доколкото знам, нито в близко минало, нито в последно време не бяха не, намерени доказателства, налагащи да се започне анкета на европейско равнище. Имаме, разбира се, ежеседмичен контакт с националните органи за защита на конкуренцията в тази област. Да, да, вярно. Споменах а, за този въпрос в разговор с американските власти. Не съм сигурен, че това е проблем на конкуренцията. Смятам, че по-скоро този тип съглашения, заседания се отнасят по-скоро до директивите за вътрешния пазар от финансова гледна точка. Но това е мнение на, не на експерт, на най-обикновен читател на вестници. Ако искате да си сложа предишната шапка на комисар по економическите и паричните въпроси, не смятам, че една такава вечера ще промени курса на еврото. Euh, Господин комисар, четири въпроса. Първо, за държавните гаранции. Признавате, че има някои проблеми, но не бяхте много конкретен как ще нарушим нарушенията, как ще решим нарушенията на конкуренцията от банките и какво смятате за а, вредния ефект на неконвенционалните е, предимства, които Централната банка отпуска на някои банки. По отношение на въглищата, смятате ли да и анкетата, смятате ли да включите парламента в нея? Казахте, че не виждате нужда да правите проучване в областта на дистрибуцията. Смятам, че напротив, защото а, има доминираща позиция на някои дистрибутори, например Телърс, и не смятате ли, че е време да започнем анкета са нарушени на конкуренцията от някои данъчни разпоредби, прияти в държавите членки. Благодаря. По отношение на държавните гаранции и нарушаването на конкуренцията, както знаете, не мога да ви кажа точно дали в края на 2008 или началото на 2009 година бяха приети насоки за цените и услови за държавни гаранции, които да са съвместими с изваредния режим в период на криза, и тази рамка се прилага след анализ за всеки случай по-отделно на националните програми. Дали е имало национална програма, която не отговаря на общите насоки, които сме приели. Ако има такъв случай, ние искаме тази програма да се адаптира към общите насока и за да се избегне нарушаването на конкуренцията. Така че ние разглеждаме всеки от случай по-отделно и сме взели конкретни решения. Има около 40 такива случая, в които трябва да се взимат конкретни решения и ще се вземат следващите месеца. По отношение на въглищата, тук не става въпрос за анкета. Това, което подготвяме, всъщност е регламент за публичните помощи в областта на производството на въглища. Про... Регламент на съвета, е, един проект, който ще бъде представен след две седмици на заседанието на комисията на 6 юли и след приемането на проекто регламента ще започне обичайния процес на обсъждане. Той трябва да бъде гласуван единодушно от съвета и парламента трябва да даде становище, обаче преди съвета да се произнесе окончателно. Ако искате да говорим за това смятам, че можем да го направим в момента, в който комисията приеме проекта. По отношение на дистрибуцията не съм казал, че не трябва анкета. Казах, че аз не искам предварително да обявявам анкети, които могат да, да налагат разследване в самите предприятия. Именно за това в някои случаи а, смятам, че не е много уместно, да го кажем по-така елегантно, предварително да се обявява, че ще има разследвани в един или друг отрасъл. Правиха се секторни. За сега не е имало, но се сигурно ще се направят секторни анкети, които дават добри резултати. По отношение на таксите, обсъждали сме това не веднъж на двустранна основа. Продължаваме внимателно да следим досието. Разбира се, в Европейския съюз има съответната съдебна практика. ние можем така доста добре да обсъждаме въпроса с съдилищата. в някои държави членки равнището на облагане е доста различно, освен по отношение на хармонизираните данъци. Логично ли е това или не? Смятам, че когато има общ пазар, това не е логично, но това е съдебната практика. Господин комисар, искам да се върна върху спора между комисията и Франция по отношение на френските държавни железници. Комисията искаше Франция да промени статута на компанията с претекста, че държавният характер нарушава конкуренцията, когато се искат заеми от банките. Тогава ми се стори, че в този случай комисията максималистично тълкува европейските текстове, защото в областта на конкуренция те не налагат промяна на статута на дадено предприятие и не смятат, че е, гаранцията на конкуренцията непременно трябва да доведе до приватизация. Второ, искам да припомня, че държавните гаранции на публичните предприятия са оправдани, защото едно такова предприятие, за разлика от частните котирани в борсата, не разполага със собствен капитал и има нужда от държавни гаранции, за да изпълнява своята мисия от обществен економически интерес. Интерес, за да може едно държавно при това, че едно държавно предприятие има добър имидж, не ме шокира, като аз съм социалист. Изглежда това шокира само либералите. Господин комисар, можете ли да ни уверите, че комисията няма отново да подхване тази тема и да ни кажете до къде сте стигнали вие с вашия размисъл, след като господин Барозо ни увери в това. Започвам с последния въпрос. Вчера, в продължение на час и половина, два часа тук, в парламента, в съседната зала, обсъждах тези въпроси. Господин Симон беше там и може да ви кажа какво мисля. Мисля, че бях достатъчно ясен в принципните си декларации и по отношение на развитието на тези принципи. Мисля, че за 5 минути е много дълго да обсъждаме този въпрос. По въпроса за френските държавни железници. Комисията не е искала смяна на статута, господин депутат. Не сме искали такова нещо и а, писмото даже беше публикувано в пресата. Нас не го знам в подробности, защото той е подписан от предишния комисар, но го научих от пресата. И ако сте видяли какво точно гласи писмото, там не се изисква смяна на статута. Нямаме позиция по статута дали едно предприятие да е публично, държавно или частно. Ние сме неутрални. Има обаче изкривяване на, конферен... на кон... конкуренцията. Защото когато едно предприятие има държавни гаранции, а друго не разполага с такива гаранции, това е проблем за конкуренцията. И именно вие заедно с съвета сте взели решение, че трябва да се вземат а, мерки за либерализация. И ако либерализацията е е съвместима с притежаването на привилегии, аз настоявам за публичен а, дебат за подкрепа или не на този тип либерализация. И искаме да има еднакво положение спрямо държавните гаранции. Това е напълно изпълнимо. Едно е, държавно или частно акционерно дружество, което и да е, трябва да са равнопоставени. В Испания имаме банки, частни банки и спестовни каси, които имат специален статут който всеки един от познатите ми юристи определя по различен начин. Но на пазара всички трябва да са равнопоставени, защото иначе не подпомагаме обществения сектор. Дали става въпрос за железници или не. Благодаря, госпожа председател. по... Аз имам няколко въпроса. Защо системата на оценка работи в Европа? Имахме някои критики агенциите, за рейтинговите агенции придобиват все по-голямо значение, също времено те стават все по-малко и по-малко и това създава значителни проблеми на конкуренцията. Извършвали ли сте проучвания, за да видите какви ще бъдат последиците на съсредоточаването на рейтинговите агенции в Европа и какво можете да кажете за антитръстовото законодателство в Европа? Въпроса за банковата ликвидност е в някои държави може да доведе до сливане на, на банки в някои държави. Смятате ли, че това е нещо, което е тревожно и дали може да се вземат мерки, за да се спре това да се случва? Благодаря. Сега по въпроса за рейтинговите агенции. Това, което се опитваме да направим е да регламентираме, да регулираме. Според мен, моето впечатление е, че в този случай трябва да регулираме всички, а не а, всеки един по-отделно. Предишният парламент работи по първия регламент за рейтинговите агенции, като урежда въпроса за съществуването на регистри, урежда въпроса за правилата за конкуренцията и комисията се ангажира да предложи след съответно обсъждане идеята за Европейска агенция или за европейски орган, който да се занимава с рейтинговите агенции. И се смяташе, че това е въпроса, който. Е, е, това е пътя, по който трябваше да вървим. Имаме дълга история на грешки, на лоша практика в рейтинговите агенции. Аз не смятам, че това е проблем на конкуренцията. Проблемът е на некомпетентността понякога ще бъдат ненужни сливанията на банките. Понякога тези сливания са полезни. Имаме, например, един много известен случай в Белгия на сливане на банки. Но не смятам, че в преобладаващото мнозинство държави от Европа, може, имаме основание да се тревожим от монополни практики. Имаме си достатъчно тревоги, свързани с функционирането на финансовия сектор. Според мен рискът е голямата концентрация на банки от другата страна на Атлантическия океан. Много малък брой банки имаме 25 банки, а, а има стотици банки в Европа. В много държави членки, вероятно през следващите няколко години, поради ефективност, по причини за ефективност ще се случат сливания. Но не виждам опасност от злоупотреба с доминираща позиция. Благодаря, господин комисар. Много се радвам, че ви чух, че свързвате конкуренция, политиката за конкуренция с растежа и също така, че проявявате чувствителност за увеличаването на инвестициите. По това имаме консенсус между различните партийни групи, когато разглеждаме перспективите. В Великобритания нашия орган по конкуренцията разглежда въпроса за собствения капитал и инвестициите вие е, ще предприемете ли подобно проучване и ако няма конкуренция на пазара, това на какво се дължи на твърде малко конкуренти в инвестиционното банкиране ли? И е, следващия ми въпрос. Е, миналата есен имаше консенсус между партиите. Какво ще се случи с глобите? защо, кога могат да се връщат тези, тези глоби в държавите членки и докато се изпълнят всичките формалности, хората вече са забравили за какво са наложени тези санкции. Можете ли да връщате парите по-бързо? Добре е да ги държим тук. Ще започна с втория ви въпрос. Значи глобата докато глобата, която определя комисията, срещу нея се обжалва, трябва да чакаме. Държим парите на страна и е, чакаме да видим какво ще реши съда. Може да, може да е, съкрати размера на, на, на глобата и тогава ще трябва да върнем парите на компанията. Но ако е, съда, ако няма обжалване в края на годината, е, парите се връщат на държавата членка но аз бих искал да запазим е, малко пари и тук, защото работата всъщност се върши тук, но правилата са си правила и трябва да ги спазваме. По първият ви въпрос, не зная какъв случай точно имате предвид, е, ще трябва да, да е, установя с, с властите на Великобритания какво разследват всъщност. Ние имаме тук открити, няколко открити случаи, имахме и имаме в момента за многостранни е, обменни е, такси за кредитни дебетни карти е, спогодба между MasterCard и е, Visa полу е, дебит е, и е, също един открит, е, отворен е, въпрос, който се разследва в момента с дебитни карти това не решава всички проблеми, които имаме с такси, те с е, е, друг вид банкови трансфери и операции. Един от най-важните елементи, е, който трябва да с който трябва да се справяме, не само по отношение на конкуренцията, но въобще заедно с Мишел Бърне, е СЕПА. Това е Европейската система за плащания това трябва да се осъществи, да се постигне. Аз съм, аз пратих едно писмо на Мишел Барния, той ми отговори веднага положително и каза, че ще работим заедно, за да е, видим защо тази система СЕПА не се прилага, защо не задейства, какви са пречките, как, как да ги преодолеем, дали е въпросата конкуренция, дали на регламентиране, е, на регулиране, е, в някои случаи е саморегулиране, което е сегашен начин да се решават проблемите, но не е най-бързия път за постигане на резултатите, които, сме, които търсим. Работим по това, но въпросът, който споменахте вие, не е въпрос на системата за плащания, но поначало въпроса с таксите, банковата система е много интересен. В някакъв случай то попада, той попада към конкурентите инструменти. С други думи, това е инструмент за защита на потребителя. И няколко национални власти, органи, конкурентни органи е, решават въпроса на национално равнище, тъй като системата не е трансгранична по принцип но ние, ако се придвижим към действително европейска система на плащания, ще трябва наистина да решаваме на европейско равнище много от тези въпроси. Един много бърз въпрос към комисията, но още 7 члена желаят да зададат въпроси, а ни остават 10 минути. Смятате ли, че можем да ги изслушам всички? Ако ги вземе на групи, не. Значи ще трябва да ги групирам. Томас Ман, Юрген Клут и Тромоза заедно. Томас. Благодаря, госпожа, господин комисар в много области в Европейския съюз ние бяхме свидетели на това, че нашите е, маси, е, нашите мерки не, не, не ги възприема. Е, тези мерки, които възприемаме, казваме, че те са за големите предприятия, за банките, те не се отнасят до малките. Е, е, наистина тук не става дума за сливане на банки, е, но е, въпросът е, че е трудно да се установи какви финансови продукти има. Затова въпросът ми е какви мерки предвиждате за преструктуриране на банките, това от ваша гледна точка и универсални банки или са мерките е, от гледна точка на конкуренцията е, се отнасят до всички или трябва да бъдат сведени до основните компетенции и е, държавните, регионалните, финансовите министри се събират в края на седмица да потърсят, да, за да постигнат една ясна позиция. ако няма от ваша страна един триумвират, който да каже ние сме, отговаряме за конкуренцията, комисията, плюс Орен, трите комисари, три, е, общ портфел, плюс е, Мишел Бария, който описахте като шерпа тук. Значи ние ще е, управляваме европейската економика и ще се оставите ли да бъдете контролирани от Европейския парламент? Благодаря, госпожо председател. Господин Алмуня, да се върна отново към първия въпрос, който зададе колеги, колегата Подимарта е, за агенциите, за е, гаранциите. Е, въпрос на, конкурен... на компетенции не, не ми е много ясно. В трите агенции, които доминират на пазара, въпросът не опира до, до... Те са монополисти и не опира до конкуренция. Е, това вече се е, раздува в медиите, че е много проблематично, непрозрачно и така нататък, но чрез е, тези рейтинги се влияе на конкуренцията и позиционирането на отделните институции и в такъв смисъл се явява проблем на конкуренцията. Може би Е и с, е, може би е разумно от гледна точка на, на държавите да се откажем от е, някои такива мерки. Каква е вашата преценка? Господин комисар, добре дошъл в нашата комисия. Вие казахте, че комисията трябва да оздрави финансовата система, за да може да се излезе от финансовата и економическата криза. Да се надяваме, че отново ще започне отпускането на кредити. За момента не е така. Виждаме, че през 2010 година има голям спад на кредитите, които се отпускат на домакинствата и предприятията Е, ние знаем, че има една съща система Bad Bank, е лоши банки, където, които трябва да се е, извърши оздравяване. Испанския фонд за преструктуриране рекапитализира с много високи ставки и тук, защо комисията тогава да не се намеси, за да наложи една европейска система за е, оздравяване? Благодаря ви, господин Ман. Знаете, че е доста трудно, защото има най-различни банки. Универсални банки, инвестиционни банки. Всяка страна, всяка економическа структура има различни правила и аз не бих се ангажирал да отговоря така общо. Но искам едно да е ясно. Всички финансови институции трябва да се подчиняват на много строги правила и да бъдат подложени на надзор. Рисковете, което всяка една от тези институции поема, трябва да се наблюдават от надзорните органи и да отговарят на необходимите пруденциални правила, за да не се минават известни граници. Смятам, че това е един основен принцип – който може да бъде нюансиран в зависимост от това, за дали се говори за предприятие, за инвестиционна, за обикновена банка. Но аз, аз защитавам именно тази идея за тройната гаранция. тримата комисари в парични економически въпроси, конкуренция се събират, за да координират действията си. Понякога го правим на равнище комисари, понякога само шефовете на кабинетите или просто представители на служ... съответните служби към генералните дирекции, но непрекъснато осъществяваме координация и по отношение на компетенция, липса на компетенция. Важното е да се прилага, да има регламентация, да се прилагат правилата. Това исках да подчертая. Съвета вече е уредил е, законово по инициатива на комисията може, за агенциите за кредитен рейтинг, може би ще трябва да регламентираме още по отношение на обществения дълг. Аз имам мнение, за това какво, какви са основните задачи на агенциите за кредитен рейтинг, само че не съм убеден, че можем да избегнем договарянето на дълга на парич, първичните или вторичните финансови пазари. Знаем, че от това зависи доверието в една страна, в платежоспособността. Им, има различни идеи, някои са интересни, Например, за начините да се окачествява риска, свързан с държавния дълг. Разбира се, в това се обсъжда с различните държави членки. В Испания имахме такава дискусия в парламента, именно за оценката на държавния дълг. Така че, независимо коя е държавата, Финландия, Испания, ние преценяваме дали националните предложения за спасяване на економиката, за надзор на финансите спазват принципите, които сме приели в четири съобщения, прияти между октомври 2008 и 2009 година. Важното е да се спазват правилата. Благодаря всичките останали ще бъдат наведнъж. Добър ден, господин комисар. Благодаря ви, че сте тук. Ние гласувахме позиция на Европейския парламент – за клирингова система за европейските банки, които са фалирали. Един от проблемите е, че в резултат на кризата правителствата, банките и гражданите е, са много по-несигурни и много по-разтревожени от е, риска е, европейски органи да бъдат взети от е, различни големи компании. Този въпрос е, на недоверието трябва да бъде разглеждан. Можете ли да ни кажете нещо за мерки за укрепване на доверие в европейските институции, които да помогнат да се успокоят е, страховете за поглъщане от големи банки и компании. По въпроса за сигурността на банките, какви ще бъдат допълнителните разходи за банките, дали те ще бъдат прехвърлени в реалната економика и дали ще стане още по-трудно да се вземат пари на заем. И накрая кризата ни остави по-слаби, а други по-силни. Ние трябва да се приспособим към тази нова ситуация – в която разликите между държавите членки на Европейския съюз се увеличиха. Благодаря, господин комисар. Искам да привлека вниманието ви от финансовите пазари на енергийния пазар. Вие много активно лансирате политиката на енергийната конкуренция. Има нов диспут между външните е, е външни фактори Руси и Беларус. Този път не е, Рус, не е Украина, а Беларус. Е, е, Литва в момента получава много по-малко газ по газопровода, който преминава през Литва. И въпросът ми е това на какво се дължи, на, на пълна липса на конкуренция в енергийния сектор, така ли е? И какво смятате, че трябва да направи комисията вие лично в това отношение? Entschuldigung. Herzlichen Dank. Äh, благодаря. Вчера на е, разседание на групата ние взехме позиция по въпроса за изравняващите е, числа е, за е, плащания при е, партньорства е, и е, услугите от е, обществен интерес. Вчера споменахте съвсем накратко, е, по-специално положението е следното. Е, Имаме общин, на общинско и регионално равнище, където държавите, е, на държавите се казва, че е, по силата на Лисмонския е, договор е, правото на, на общински регионални организации да организират е, тези е, услуги от обществен интерес е, трябва да се засили. Но от вашата генерална дирекция чухме, че има достатъчно представители, които казват, че в закон за конкуренцията, тези закон за конкуренцията, точка. И е, интересуваме как е, вие е, този, е, това напрежение между е, конкурентното право и новото позициониране. И второ, Лисмонския договор дава ли възможност дава възможност за различни интерпретации? Може ли да има различни рамкови закони? Например, е, трябва ли да прилагаме секторния подход или както мнозина желаят да няма никакво регламентиране? Един от е, вашите е, служители казаха, че това е просто една черупка и нищо друго няма в нея, празна черупка. Ще бъда много кратка, госпожо председател, господин комисар. В едно интервю неодавна вие говорихте за нов е, така, цикъл подпомагане на банките. Имахте преди два конкретни случая, един в Испания, един в Гърция. Говорихте за е, тест, стрес теста, теста за е, стрес, който ще се приложи. Е, ще, ще изчакате ли да излезат резултатите от е, този тест и какви опасности се крият за целия процес? И каква е връзката между това и въпроса с конкуренцията? Има ли реакция от банки вече или от държави, които няма да участват в този нов цикъл на подпомагане? Благодаря. Благодаря. Госпожо Ферейра, напълно съм съгласен с вас. В Европа е необходимо да има една разумна смислена рамка от мерки за решаване на кризите. В някои държави членки съществуват ефикасни механизми, но има големи различия между отделните държави членки. В някои въобще няма ефикасни инструменти и на практика много често ние чрез планове за спасяване, планове за преструктуриране, трябва да заместваме липсата на тези а, инструменти. Известни економисти, които следят в момента процесите, се пита дали комисията не би трябвало да поема повече отговорност Съгласен съм, че за сега положението не е задоволително и затова трябва да помислим какво да направим. Съгласен съм с вас и по две други на други елемента. Ние трябва да се справим с един друг проблем, а именно как да регулираме и да наблюдаваме предприятията, които могат да породят системен риск и които са твърде големи, за да им позволим да фалират, да се позволят. Как да как, как да им наложим да не приемат странни решения и също време да им помогнем да не потънат. Трябва да си разпределим тежестите и необходимите усилия за преструктуриране на банките. Тези усилия не може да тежат само на дънакоплатците. Необходимо е и акционерите, ръководителите на банките и борсовите предприятия да поемат част от това бреме и евентуално и кредиторите. Трябва да направим всичко възможно да включим кредиторите в спасителните операции. Много е важно именно, както каза, да се разпредели тежестта Защото ако не гарантираме това, няма да имаме една здрава финансова система. Една серия от países miembros de la Unión cada vez que Rusia o los dos tienen problemas entre ellos o tienen problemas. По отношение на конфликтите, които възникнаха между Русия и, Украина и затрудниха снабдяването на някои европейски държави и тук не, това не е само проблем на конкуренцията на енергийните доставки. Знаете, че през последните години водихме дебати, постигнахме известен напредък, но не бих казал, че това е достатъчно и трябва има в момент едно предложение да се създаде Европейска енергийна общност. Това се обсъжда и в парламента. Смятам, че вътрешния енергиен пазар трябва да включи е, и допълни енергийни източници, първични енергийни източници, един много съществен за Европа въпрос. Бяха приети мерки, които включват някои инструменти от областта на конкуренцията. Третия законодателен пакет в областта на енергията, прият в края на предишния законодателен период, обхващаше е, електроенергията и природния газ. Сега трябва да се предприемат действията които да ни позволят да намалим енергийната си зависимост. Е, остава ни още много работа, но вече има инструменти, които ще ни позволят да постигнем целите си. Това е много важна политическа цел. И трето, тук ще направя връзка с дискусията ни вчера – Комисията все още не е взела окончателно решение как да тълкува член 14 от договора. Председателя Барозо през септември, когато стъпваше в длъжест, коментира рамката, основните условия за прилагане на член 14 И изглежда, че е, този член трябва да се прилага адаптирано към всеки отделен отрасъл, всеки сектор, почти, далекосъобщения и така нататък. При всяко положение за сега все още няма окончателно решение. Има два принципа, които са ясни, които залегнат в Лисабонския договор и които съсягат политиката в областта на конкуренцията. Първо, тази политика трябва да се прилага еднакво, независимо от размера и значението на даденото предприятие. Независимо дали става въпрос за насъчени, за санкции, за помощи и така нататък. Второ, когато става въпрос за предприятие от обществен интерес, принцип, скрепен в договора, трябва да се запазва разнообразието. Ние не трябва, не можем да решаваме кое е обществена услуга във всяка една от държавите членки. Защото нашите демократични институции на държавите членки няма да приемат това. Трябва да отчитаме традициите на всяка една държава, която си има своя специфика – така че европейските инициативи не, не трябва да противоречат на многообразието в Европа и в областта на конкуренцията ние не трябва да забравяме, че имаме ни основни инструменти. Например, член 106 от договора, член 14, който ще бъде развит, е тълкуването на протокол 26, член 106, биш 86 е в сила и ние винаги ще го използваме. И накрая в отговор на госпожа Краца. Аз прочетах това интервю а, не знам вие как, какво сте. А, е, видяла с го четах в превод. Когато говорим за някакво банка, предприятие белгийско, холандско, английско и така нататък, което получава помощ за рекапитализация, например в Гърция. това означава да се вкара ликвидност. За сега това още не е направено в Гърция. Гърция получи ликвидност по друг начин. В Испания, например, в момента се прилагат две решения за рекапитализация на предприятията, които са в криза. Van a necesitar recapitalización porque ya está anunciada la lista de unas cuantas entidades que van a recibir dinero del FROP, una vez que el FROP ha sido autorizado. И и в Испания, както ви казах, има един фонд, фонд а, а, за помощ на предприятията в криза. Там вече има цял списък. А, знаем, че Гърция и Испания понесаха тази финансова криза, където тя започна по-късно, отколкото в някои други държави. А, и в началото на кризата, примерно, е, е, финансови институции в Испания бяха добре, но постепенно с продължаването бяха засегнати. В Гърция знаем, че кризата тръгна по друг начин и удари други е, предприятия. Затова пакета помощи, които сега се отпускат на Гърция, прословутите 110 милиарда евро – от които 10 ще бъдат налети в фонд за помощ за рекапитализацията на държавните предприятия. Не знам, надявам се, че успях на нещо да ви отговоря. Стрес е un ejercicio que tiene que ver con todo, con puede tener que ver con э, competencia en la Очевидно, е, това е свързано с конкуренцията в смисъл, че е, когато стана дума за публикуване на списъка, стана ясно, че трябва да има да се е, прави рекапитализация. Това може да стане чрез пазарите, чрез частния сектор. Ако няма обаче не се намерят частни инвеститори, ще трябва да го направим ние но трябва да има винаги един е, обществен инвеститор и именно е, на този етап ние се намесваме в играта, за да проследим е, пътя на държавната помощ, която е отпусната. Благодаря много, господин комисар, за това, че останахте повече от предвиденото. С това приключва нашето заседание. Датите на следващото е понеделник 28.3 часа. Следващия понеделник 3 часа. Благодаря.